Il presidente. Председателят. Добро утро. Eccoci qua. Allora, la seduta è aperta. Откривам заседанието. Започваме с обявяване на резултатите от гласуването по четвъртата поредица от гласувания по проекта на съвместна резолюция на Европейския съюз за координирани действия за борба срещу пандемията от COVID-19 и последиците от нея. Резултатите би трябвало да се появят на екрана. Изменение 53 отхвърля се. Изменение 54 отхвърля се. Изменение 70 56 отхвърля се. Точка 43 първа част приема се. Точка 43 втора част приема се. Изменение 48 приема се. Изменение 77 отхвърля се. Изменение 24 приема се. Точка 45 приема се. Изменение 18 отхвърля се. Изменение 17 отхвърля се. Изменение 25 приема се. Изменение 8 приема се. Изменение 9 приема се. Изменение 78 отхвърля се. Точка 51, първа част, приема се. Точка 51, втора част, приема се. Точка 51, трета част, приема се. Изменение 30, приема се. Изменение 1, отхвърля се. Точка 52, първа част, приема се. Точка 52. Втора част. Приема се. 52 точка трета част приема се. 52 четвърта част приема се. 53 първа част приема се. 53 втора част приема се. 54 първа част приема се. 55 втора част приема се. Изменение 22 приема се. Точка от преамбюла Б приема се. Изменение 31 отхвърля се. Сега преминаваме към първия тур от гласуването. Гласуването се отнася до изменения последните текстове. Първо, конкретни мерки за извънредна гъвкавост при мобилизирането на европейските структурни инвестиционни фондове. Второ, конкретни мерки за овладяване на кризата с COVID-19. Трето, конкретни мерки за смекчаване на ефекта от пандемията от COVID-19 върху рибарството и аквакултурите. Четвърто, медицински изделия. Гласуването ще се състои по същата процедура, приложена и вчера. Вече всички сме специалисти по нея. Първият тур от гласуванията започва сега и ще продължи до 10 часа. Давам начало на гласуването. Можете да гласувате до 10 часа. Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 12.30. Днешното гласуване ще е поименно. Депутатите могат да проверят дали са били подадени гласовете им, както и резултатите от гласуването, като се консултират с документа, който ще бъде публикуван днес на страницата в интернет на пленарната сесия. Следващата сесия ще се проведе в 12.30. Ще обявим резултатите от първия тур от гласуванията. Благодаря. Il Presidente. Ciao, Председателят. Добър ден, добър ден на всички. Добре дошли. Продължаваме с пленарната сесия. Резултатите от първия тур от гласуването са следните. Гласуване по изменение 0095 2020 година. Изменение 1 отхвърлено. Изменение 2 отхвърлено. Изменение 3 отхвърлено. Гласуване по измененията C90094-2020. Изменение 3 отхвърлено. Изменение 2 прието. Изменение 4 отхвърлено. Изменение 1 прието. Гласуване по измененията 0093-2020 Аквакултурите. Изменение 1 отхвърлено. Изменение 9 прието. Изменение 2 отхвърлено. Изменение 10 прието. Изменение 11 прието. Изменение 3 отхвърлено. Изменение 12 Прието. Изменение 13. Прието. Изменение 14. Прието. Изменение 4. Отхвърлено. Изменение 15. Прието. Изменение 5. Прието. Изменение 6. Прието. Изменение 7. Прието. Изменение 8. Прието. Изменение 16 отхвърлено. Гласуване по измененията 00982020 медицински изделия. Изменение 1 прието. Изменение 2 прието. Изменение 3 прието. Изменение 4 Д прието. Това са резултатите от гласуването. Пристъпваме към втория тур от гласуванията за деня. Окончателни гласувания по проект на коригиращ бюджет номер едно проект на коригиращ бюджет номер 2, мобилизиране на инструмента за гъвкавост за 2020 година, мобилизиране на инструмента за гъвкавост за 2020, мобилизиране на маржа за непредвидени разходи през 2020, конкретни мерки за извънредна гъвкавост при използването на европейските структурни инвестиционни фондове, въвеждане на конкретни мерки в отговор на кризата с COVID-19, конкретни мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху рибарството и аквакултурите, медицински изделия, и последното гласуване ще е по общата резолюция за координираните действия на Европейския съюз за борба срещу пандемията от COVID-19 и последиците от нея. Вторият тур от гласуването започва в 12.30 часа, т.е. от тук нататък и ще продължи до 13.30. Давам ход на гласуването. Резултатите ще бъдат обявени в 16 часа. Благодаря, приятна работа. Bene. Come va Марко? Questi va? Готов?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 Il presidente. Grazie, buonasera. Председателят. Благодаря, добър ден. Добър ден, подновявам заседанието. Получих позицията на съвета на първо четене за регламента за общностите статистики за миграцията и международната закрила. Регламентът за електронната информация за транспорта на стоки, регламента за задълженията в областта на максималната продължителност на шофирането и почивката, и разпоредбите за тахографа. Регламента, който, регу, който променя регламентите 1071, 72 74 за развитието на автомобилния транспорт. Също така получих позицията за командироване на работници в областта на автомобилния транспорт – Наименованията ще бъдат обявени на вебсайта. Парламентът е, има срок от 3 месеца да се произнесе. Срока започва да тече от утре 18 април. Резултатите от второто гласуване. Окончателно гласуване по проекта за коригиращ бюджет номер 1 гласували 696, гласували за 599, гласували против 20, въздържали се 77. Приема се. Окончателен Резултата по проект за с бюджет номер 2. Гласували 696, гласували за 691, против 4, въздържали се 1. Приема се окончателно гласуване по мобилизацията на инструмента за гъвкавост 2020 година. Брой гласували 696, гласували за 603, против 18, въздържали се 75. Приема се окончателно гласуване по мобилизиране на инструмента за гъвкаво за 2020 година гласували 695, гласували за 665, гласували против 10, въздържали се 20, приема се. Окончателно гласуване по мобилизиране на маржа за непредвидени условия, окончателен резултат. Гласували 696 за, 690 приема се. Окончателно гласуване по извънредните мерки за гъвкава структурните инвестиционни фондове. Гласували 696 за, 699 против 6 има, въздържали се 1. Приема се окончателно гласуване по въвеждане на специфични мерки за определяване на кризата с COVID-19. Гласували 696, за 686, против 7, въздържали се 3. Приема се. Окончателно гласуване по специалните мерки за смягчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите. Гласували 696 за 671, против 10, въздържали са 15, приема се. Окончателно гласуване за медицинските изделия гласували 696 за 693, против 1, въздържали се 2, приема се окончателно гласуване. Общо предложение за резолюция Координирани действия на ЕСА за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея. Гласували 694, за 395, против 171, въздържали се 128. Приема се. Резолюцията за координираните действия следователно се приема. Няколко съобщения. Днес ще премина към подписването на коригиращи бюджет 1 и 2 в съответствие с правилника. Освен това искам да ви информирам, че заедно с председателя на съвета ще подпиша инструменти за мобилизирането на маржа за непредвидени условия. Наименованията ще бъдат публикувани в протоколите. Протоколът от заседанието на 17 и 18 април ще бъде представен за одобряване в началото на следващото заседание. Ако няма възражения, веднага ще връча одобрените резолюции на съответните органи. Благодаря на всички, които участваха и имаха търпението да участват в тази методология, която ни дава възможност парламента да работи. Може да се каже, че сме свикнали да работим дистанционно. Аз мисля, че това е изключително важно и за резултатите и за участието, което беше много активно. Разбира се, искам да призова всички ви да бъдете активни в тази измаредна ситуация. Преди няколко дни почина един голям писател, който беше избрал Европа за своята родина. Ще цитирам думите му. Той показа без големи жестове, че е възможно да се живее и да се живее дори в трудни моменти. Става дума за писателя Съполведа, автор на чието творби много, всички ние сме имали възможност